Да, президент! Председателя. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung. Подновяваме заседанието. Протоколите от вчерашното заседание са на лице. Текстовете също. Някакви възражения.